Right, welcome colleagues. Sorry I'm a few minutes late. Uh... Колеги, а, малко се забавих. Преоклено много твитове се получават и затова председателя се забавя и закъснява, както и да е. И така, Мога ли да приема, че приемаме дневния ред? Няма предложение за премамение. Благодаря много. Одобряване на протокола от заседанието на 14 октомври 2013 година. Е, копията са ви предоставени. Приемаме ги за приети. И стигаме до трета точка, а е именно доклада на Жан-Пол Гозе за купирния строеж и техническите спецификации на евромонетите е, в обращение. Жан Пол, имаш думата. Мерси, Благодаря, госпожо председател. Виждаме, че има много хора в залата, напират и журналисти, така че можем да разгледаме този важен въпрос за Европейския съюз, тъй като по същество става дума за изменения в регламента относно имитирането на монети. Не, не става дума а, за нищо особено, а за технически характеристики, каквито са дебелината на монетите. Европейският парламент трябва да даде своето становище относно дебелината на монетите, тяхната тежина и вид вече са одобрени. Няма кой знае какво да се прави. Може би е интересно в съображенията да допълним, че тази система ще помогне да се избегнат фалшифициранията на монети. И в случай, че се има съществени изменения, трябва да бъде информиран парламента. Аз нямам особени а, иллюзии, тъй като предишния път, а, когато парламента а, се произнесе, не беше прият нито едно от измененията, представени от парламента. Жан-Пол Бесе от Зелените ми изпрати извинения, защото не може да е тук днес след обед. И аз не споделям обаче неговата гледна точка, че това не е досия, което е, е отважно за Европейския съюз. Благодаря. И така, има ли желащи да се изкажат? <clears throat> Май ги няма докладчиците в сянка. Някой друг, който изгаря от желание? Свен, предлагам ти да вземеш думата. Исках само да сменим Жан Пол, който вече така топло бе приветстван от а, своите а, е, колеги от Франция ние е, е, смятаме, че е смело, че той дори има намерение да предложи някакви изменения, така че браво, честито. Някой друг да иска да се изкаже? Не. Разглеждането на проекто доклада беше току-що извършване и измененията до 14 ноември, на 5 декември ще ги обсъдим с цел същия ден да проведем гласуването а, с оглед на гласуване на пленарно през януари. Жан Пол, искаш ли още нещо да допълниш? Не. В такъв случай можем да преминем към следващата точка. Обаче имаме отсъстващи по нея. Ами, може би, как си мислихте, че Жан-Пол половин час ще говори за монетите? Еми, не може да продължим до 45 поне. Да, можем да използваме монети, както се поставят в джудбокс. Uh, Съжалявам, колеги, обаче май си спечелихме 30 минут на интерлюдия или поне докато се явят докладчиците и съответните докладчици в сянка. Жан Пол и ще ги чакаме половин час. Thank you. Благодаря. Okay, have waited until the appointed uh, witching hour of when we said we were... going to. И така, сега ще започнем работа по предложението относно фондовете на паричния пазар. Тук е вече докладчика Сейд и Саед. Да не ги объркам, защото и те се объркват като не им произнасям ясно имената, не знаят на кого давам думата. Надявам се, че и другите ще дойде. Това е точка четвърта. Предложение за регламент за фондовете за паричния пазар, като докладчика се е далка дори и му давам думата bespreking eh, over deze verordening eh, die voorgesteld werd op 4 september door de Europese Commissie. Това е на след е, направеното предложение от е, Европейската комисия. Извинете, заете английският канал. Бихте ли коригирали този проблем? Сигурно си спомняте, че на 4 септември комисията одобри един пакет, включващ съобщение относно паралелната банкова система и е, регламентите е, за някои от е, фондовете на паричния пазар. Тези фондове в Европа управляват към момента над 1000 милиарда евро. Това са големи групи фондове, които играят голяма роля, предоставяйки краткосрочно финансиране на финансовите институции, на местните власти, на бизнеса и на кредитните институции. Така че идеята е да се регулират по-конкретно дейността на тези фондове на паричния пазар. Ще кажа още нещо за графика. Първо, в течение на едната седмица ще довършим доклада, така че на 2 декември ще проведем дебата. Нямам време много за изменения, тъй като крайния срок е 10 декември. На 20 януари ще обсъдим измененията и на 12 февруари гласуване в комисията и пленарно а, през април. Надявам се, че от януари до април ще имаме достатъчно време да проведем разговори с съвета, евентуално за постигане на съгласие, поне това е нашата амбиция към момента. Сега, този дебат се, при, се развива в контекста на финансовата криза като фондовете на паричния пазар са сред жертвите, които бяха въвлечени в кризата и хората, които следят този сегмент, знаят, че е, преди че когато кризата беше е, най-силна, е, няколко трилиона евро средства бяха изтеглени от тези фондове. В резултат на това много от земните фондове и държавите понесоха системен, системен натиск. За това е необходимо да проверим начините, по които може да намалим тези рискове за системата или изобщо да ги елиминираме. Сигурно си спомняте, че през 2010 година предшественика на Европейския орган по ценните книжа и пазарите започна да разработва дефиниция за първичен пазар, като се направи разлика между краткосрочно и стандартно стандартни фондове. Голяма част от тези идеи бяха включени в предложението на комисията. В момента разговарям с докладчиците в Сянка. Надявам се да ми споделят още много идеи. А като цяло предложението на Европейската комисия заслужава подкрепа, тъй като то в голяма степен е съзвучно с линията, която ние възприехме миналата година в доклада за паралелната банкова система. Там а, подчертахме значението на тези фондове на паричния пазар и в частност тези, които предлагат на инвеститорите стабилна а, вътрешна стойност, тъй като тя те е, имат това централно значение, е важно да ги укрепим и да им помогнем да се преборят с ликвидните рискове. Разбира се, има и специфични рискове, които трябва да бъдат ограничени проистичащите от това разходи могат да бъдат вградени в разходната структура на съществуващите продукти. Ние не искаме да се влияе върху стойността на фондовете. В предложението на комисията не се предвижда а, тези фондове с а, постоянна а, стойност на активите да а, разкриват непременно а, времевите а, промени в а, стойността на дяловете и акциите си. А, но не трябва да намали максимално рисковете. За тази цел е необходим буфер. Буфера трябва да възлиза на минимум 3% от размера на активите на фонда. Това е заложено в решенията, които предлага Европейската комисия за справяне с тези проблеми. Можем просто да ги премахнем тези специфични видове заемни фондове и да ги принудим всички фондове да бъдат фондове с променлива стойност на активите, което означава по-голяма прозрачност за инвеститора. Бихме могли да изискаме от тях и банкова лицензия, но това би било твърде силно, защото би означавало, че те трябва да се съобразяват с всички изисквания за банките. Альтернативните фондове е, прехвърлят рисковете на, инвести... на инвеститора. Ако иска той да изтегли вложението си, трябва да плати един вид наказателна такса. Такова едно решение обаче ще засили притесненията сред инвеститорите и няма да доведе до разрешаване на въпросите които ние искаме да решим. Ще е, призова колегите да се задълбочат в темата да се запознаят с предложението на комисията и, да, и по-специално с идеята за буфера, за да може да преценим дали буферът ни предоставя достатъчно гаранции или трябва да се отиде по-нататък. Това ще бъде една от основните точки в дебатите, които ще проведем едните няколко седмици. Друга основна тема ще бъде ролята на рейтингите. Първоначално Европейската комисия смяташе, че фондовете на паричния пазар не би следвало да имат право да искат а да бъдат оценявани от Агенция за кредитен рейтинг. Като довода за това беше, че не бива да се допуска такова нещо, тъй като на практика ще трябва те да получат рейтинг тройно А. Ако не, е, един по-нисък рейтинг ще доведе до масово изтегляне на инвеститорите и ще навреди на фондовете. Друг аспект от предложението на комисията е да не се доверяваме твърде много на оценителните агенции, а да се разработи вътрешен капацитет, така, щото продуктите с които работят фондовете могат да бъдат оценявани. И има предложение за процедура. Мисля, че такава една вътрешна оценъчна система също ще бъде застъпена в нашите разисквания. Предполагам, че количествените мерки, за които а, се отнасят предложението, като например различните правила за концентрация, за инвестиции, е, за намаляване на риска и в частност буфера, ще ни изведат е, до до е, положения, при които няма да има неовладени рискове, които биха предизвикали масово изтичане на инвестиции. Следващата тема от, се отнася до прозрачността. В регламента са допълнени множество текстове в тази посока. Аз мисля, че това е положително. Може да се добавят още няколко неща. Да видим по какъв начин се определят, например, комисионните и как се изплащат на друга тема а, се отнася до надзора. Европейският надзорен орган а, иска да се упражнява надзор върху големите банки. Не е лошо да помислим дали такова изискване да не се приложи и по отношение на големите а, фондове. Там се управляват милиарди евро и може би не е лошо те да бъдат обект на надзор, национален или европейски. Не на последно място искам да подчертая връзките с, с, с тъй наречените спонсори, което е тема обичайна за банковото дело. А, какво е влиянието на а, фондовете на паричния пазар върху традиционната банкова дейност. Ние искаме да сме сигурни, че няма да има такова влияние. Това са основните теми. И според мен поне предложението на комисията е добра основа, за да продължим разработването на темата. Надявам се, че преди края на законодателния мандат ще е възможно да се стигне до съгласие с другите институции и да имаме една добра нормативна база, която да влезе в сила в максимално кратки срокове. Ще се радвам на съдействието на колегите, за да може доклада в крайна сметка да бъде добре балансиран. Благодаря. Благодаря. Филип Ламберт помоли да вземе думата, защото трябва да, се, да напусне, за да хвани Евростар. Така че Жан Пол е, отстъпва мястото си. Филип, е, ще може да се хванеш влака. Сигурно отиваш на хубаво място. Силите на злото не винаги са там, където хората ги очакват. Нека да се открия записките, за да не говори глупости. Най-напред, фондовете на паричния пазар, е, според нас, е, са квази банки. В този е, смисъл, стандартният начин е, да кажем, когато носите същия риск, трябва да спазвате същите правила. Забраната на СИНАВ, както посочва комисията, те казват, че трябва да има 3% капиталов буфер. Но ако се държат като банки, те трябва да следват правилата за постоянна нетна стойност на активните над 3%, което е под 3% leverage ratio. Нещо, което не виждаме в предложението на комисията, но трябва да се съдържа, се отнася до контрацикличните изискванията, защото има амплификатори на колебанията. За това, ако те бъдат подложени на контрациклични изискванията, това ще изисква тези правила да се затягат, особено когато се намираме в период на бум. И така, ПНСА могат да се считат за сходни на, на банките. We are also a bit about... Малко скептични сме настроени относно преходния период – Искаме той да бъде максимално кратък и да съответства на Директивата за капиталовите изисквания 4 също експозицията на извънборсовите деривати. Знаем, че те са най-колебливи. Ние не бихме искали да се засилва риска за системата. Още нещо. Малко сме озадачени от факта, че компетентните надзорни органи, или поне ЕСМА, търсят неща, които приличат в голяма степен на банки, което означава, Европейския банков орган да не трябва да заема по-силна роля. Ние искаме да се развие по-различна култура на надзор за сходни дейности. Това ще бъде отразено и в нашите изменения. Искаме да има по-засилени изисквания за прозрачност, за да се следят по-добре дейностите, осъществявани от фондовете на паричния пазар. Всички тези а, бележки в скоро време ще бъдат изготвени под формата на предложения за изменения и ще бъдат представени на докладчика. Така, според мен, ще допринесем за съкръщаване на процеса. Благодаря ти, Жан Пол, че ми отстъпи да говоря преди теб. Right, thank you. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря ви много. Не виждам Улф Клинц. Силви? Ти ли го заместваш? А, извинете. Жан Пол, разбира се, първо ти. Мерси, мадам президент. Благодаря. Единственият проблем винаги да си в залата е, че повече не ви забелязват. Никой не, ви, не се изненадва от присъствието ви няколко кратки бележки, за да насърча докладчика. Искам да кажа, че споделям неговите предложения за календара. Би било наистина много добре да можем да приключим работа по това досие преди края на законодателния ни мандата. Има проблем с размера на буфера, но искам да се спра по-скоро на кредитния рейтинг. Малко съм озадачен, когато виждам, че комисията предлага да забрана да се изисква кредитен рейтинг. Колегата Доминичи е докладчик по тема, свързана с тази. Има известно противоречие. Защото става дума за кредитен рейтинг, за регламентиране на този тип дейност. Ако в текста се казва, че не трябва да се изисква такава, такъв кредитен рейтинг, все пак трябва да има някакъв друг начин, по който да се разграничават фондовете, за да се разсейват и слуховете, които са свързани с някои фондове. Трябва да е ясно кои са добрите фондове и те трябва да получават оценка за качество. За останалото не... няма да стигам толкова далече, колкото Филип Ламберт или британците, които искат фондовете да се превърнат в банки и да отговарят на изискванията, които въжат за банките. Считам, че тази система не трябва да се регламентира прекалено много за мен е удоволствие, разбира се, да продължа да работя с докладчика, с който вече сме установили контакти. Благодаря. Благодаря много. Сега от името на Уолфлинс Силви Голар. Благодаря. Ще говоря английски, когато аз говоря и от името на Вов ще говоря немски. В казва, че това е много важно доси и аз лично бих добавила от себе си, че графикът също така е много важен аспект. Трябва да се стремим към април, или че сме загубени. Господин Клинц приветства усилията на комисията. Това също е важен момент. Той бих искал да се обърне много голямо внимание на дейността на Международната организация на комисиите по ценни книжа, както и на дейността на Европейския съвет за системен риск. Поради връзката си с банки, особено чрез спонсорство, тези фондове на паричния пазар са много уязвими към промените в зависимост от економическите цикли – тези фондове не трябва да отказват на инвеститорите, когато инвеститорите искат да а, изземат обратно средствата си. И банковия спонсор трябва да гарантира допълнителна ликвидност в случай, когато това е необходимо за фондовете за, на паричния пазар. Затова е необходимо е да се създадат правила за 24 часове или месечна ликвидност. Трябва да се зададат конкретни проценти и да се взима такса за ликвидност, нещо, което да следи отблизо, както от Европейския орган за ценни книжа и пазари, така и от националните компетентни надзорни органи. Фондовете на паричния пазар не са банки, обаче връзката с банките на тези фондове, спонсорството от страна на банките е изключително сложен аспект. Ние трябва да внимаваме да не създаваме по този начин, чрез тези фондове, втора категория банки. Благодаря ви, Саед. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Когато работихме по доклада Макарти за структурната реформа в банковото дело, бяхме съгласили по три принципа, независима, независимо от политическия спектър. Първо, че древните инвеститори не трябва да спасяват банките, че трябва да се прилагат стандартите за счетоводна дейност и че трябва да се осигурява надзор. Но трябва винаги да помним, че тези три принципа винаги трябва да бъдат застъпени, включително и в финансовия регламент. Има един въпрос, свързан с счетоводството и дали банките са спонсори. Трябва да бъде много ясно определена връзката между банките и фондовете на паричния пазар. Много често тези фондове се намират и в извънбалансовите отчети на банките. Основната цел, разбира се, е тук е да се избегне масово изтегляне на средства от тези фондове. И за целта е необходимо да се осигури буфер на нетната стойност на активите. Ако говорим също така за корпоративните ценни книжа, също така трябва и трябва да помислим дали буферът е прекалено голям, съгласни ли сме с 3% буфер или чрез такъв голям буфер изтласкваме много от икачета на пазара, с изключение на големите американски банки, които могат да си позволят подобен буфер като че ли преобладава мнението, че ПНСА сами по себе си са безопасни, но ако се запознаят с специализираната литература, ще видите, че има доста сериозен дебат по този въпрос. И това се пролича особено ясно по време на кризата. От друга страна, ако видим какъв е опита на фондовете с, с засилена нетна стойност на активите, ще видите, че трябва много внимателно да подхождаме и да не се отдаваме на този упростенчески подход, според който ПНСА са лоши, а пък другите видове фондове са добри или обратното. I think the other point we have to answer is what happens if we Задава се също така въпрос, какво ще случи, ако ние изведнъж реално закрием всичките ПНСА? Дали тези средства ще се влеят в обичайната банкова система? Дали това не означава, че ще се увеличи риска? Мисля си, че трябва да диверсифицираме пазара, а не да съсредоточаваме високите рискове само в банките. И ако разгледате балансовите отчети на много банки, ще видите, че доста от тях са в много лоша форма. Затова едва ли трябва да се концентрира допълнително средства, точно банковия средства. Както каза Жан Пол, друг въпрос е забраната върху кредитните рейтинги. Нееднократно сме обсъждали този въпрос и имаме много различни мнения. Ние знаем, че много зле се представиха кредитните агенции в много случаи, но те бяха много прави, когато ставаше дума за лоши дългове и необслужване на дълга. В този контекст изглежда, че у нези, които използват фондовете за паричните пазари, биха могли да разчитат на кредитните рейтинги. Затова трябва много внимателно да мислим дали да се отказваме от ПНСА и също така трябва да мислим много внимателно за това дали кредит, агенциите за кредитен рейтинг могат да дават оценка на фондовете на паричния пазар. Благодаря ви много. Дали има други желаящи да се изкажат? Добре, тогава аз ще се изкажа. Смятам, че е много важно да отчитаме в цялата ни дейност по този въпрос, че не трябва, както каза Силви, да създаваме още един вид или още едно ниво банки. Това, което се случва в момента в Европа, че ние прекомерно разчитаме на банките и нямаме достатъчно средства на другата част от финансовия пазар. И по този начин можем да влушим проблема, а не да го подобрим. Of, you know... Също така си спомняте, че принципът ние е едни и същи правила за едни и същи рискове. Но нека да помислим също така за това, че рискът може да бъде по-значителен за системата, ако имаме големи и важни за системата банки, за разлика от фондове, които дори да сринат, няма толкова да разтърсят финансовия пазар – за това е толкова силна економиката на САЩ и затова тя се възстановява доста по-бързо от нас след финансовата криза. Международния валутен фонд и други финансови институции посочиха, че в Европа има системни проблеми, а именно, че нямаме достатъчно активни финансови пазари. Разбира се, това е един твърдо общен подход и трябва тук да пристъпваме много внимателно и да внимаваме да не влушим нещата. Мисля си, че това, което казаха колегите до сега, се вписва в казаното от мен. Има ли други желаящи да се изкажат? Не, добре, тогава се бихте ли искали да се изкажете. Благодаря на колегите за техните изказвания. Това е само първия кръг от обмен на мнения по този въпрос и по този доклад. Ще продължа да работя с всички докладчици в сянка. Надявам се, че ще успея да финализирам доклада много скоро и ще го разпространя сред колегите, веднага щом съм готов. Също така ще продължа и с двустранните срещи. Ще обсъдим по-задълбочено някои от бележките, направени днес, но като цяло съм съгласен, че следва да използваме предложението на комисията като един вид основа. Трябва също така да обмислим някои въпроси, които са включени в предложението на комисия, така и други въпроси, които не са включени в това предложение. Основополагащия въпрос е дали трябва да се откажем от ПНСА в полза на други видове НСА. Разбира се, този въпрос трябва да бъде решен много ясно. Колегите казаха, че работят по подобен начин. Проучванията показват, както и опитът показва, че има диференциране на риска. Освен това, регулаторите на международно и европейско ниво са в полза на фондовете с променлива нетна стойност на активите. Смятат, че трябва да има отказ от ПНСА. И трябва също така да отговорим на въпроса ако фондовете са постоянна нетнастойност на активите, ще спрат да съществуват или ще станат по-малобройни, къде трябва да отидат тогава тези пари? И трябва също тук да се прецени каква е степента на риск. Това са въпроси, на които трябва да намерим отговор също така. За сега това е от мен. Благодаря още веднъж за вашето сътрудничество и ще продължим обсъждането и работата ни по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви много. Мисля, че графикът вече ви е известен. Следващото обсъждане, извинете, на проектоклада ще бъде на 10 декември 5 часа и успяхме да изпреварим графика и следващият ни въпрос би трябвало да го обсъдим в 4.45. Искам да питам дали има някой от НП. Гай Мичел скоро ще се присъедини към нас. Затова предлагам да изчакаме нези, които трябва да участват в обсъждането на следващото досие, да се присъединят към нас и ще започнем в 4... и половина ще започнем отново работа. Okay, I think we can, we can start. И така, мисля, че може да продължим отново. Аз чакам да се е, включи още един от докладчиците в сянка, но минаваме към пета точка. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори. Сигурна съм, че тук има известен конфликт на интереси, понеже действам като председател, пък се обсъжда моя собствен доклад, но както и да е, аз съм докладчик по темата и сега няколко организационни въпроса. Първо, много а, се а, ускорява темпото в нашата програма, като целта ни е да постигнем нещо преди края на парламентарният ни мандат. А, и за да подпомогна това усилие, аз през уикенда изготвих повечето от моите изменения а, и ги вкарах в един доклад, който е с Track Changes. Вече е изпратен на докладчиците в Сянка и те скоро ще го получите. След днешното ни разискване ще бъде качен, предполагам, в уебсайта, така че всички ще можете да го прочетете. Аз съм много заета. Поне се надявам, че позициите, които изразявам, ще бъдат прозрачни и ще можете да се уверите в това. Не знам колко изменения мога да приема не съм сигурна, сигурно няма да съм много, обаче има един такъв открит кръг на размяна на а, мнения, където ще мога да а, отчета различните чужди идеи. Освен това ще публикувам и в формат Excel различните документи, изразяващи становища, така че също ще можете да се включите. Очевидно, като съм работила през уикенда, може да се сетите, че това, което ви казвам, се опира на моите принципи. Първото нещо, което направих, се отнася до приложното поле. Изводът ми е, че комисията включва твърде много теми, е, просто не е практически възможно предвид на обема на референтните показатели и различните финансови инструменти и а, договори, за които те се отнасят, просто а, е трудно да го подкрепиш такъв подход а, без а, да го критикуваш. Затова реших да се насоча към темата администратори. В член 5 аз включвам няколко категории, които определят а, администраторите за включване в приложното поле, т.е. ако вие отговаряте на тях, а, тогава регламент се отнася до вас. И в а, член 5 има различни видове референтни показатели, критични, освен това има такива за борсовите стоки там ще трябва малко да се свие полето. Приветстваме идеи. И бих искала да имаме дефиниция поне за основни или широко мащабни референтни показатели с такива, които се отнасят до фондове с над няколко милиарда. А, не знам дали трябва да има повече а, е, категории, но струва ми се, че а, е, добре е да нахвърляме нещо просто като идея, а, е, за да може да се а, разгледа подхода, тъй като никой друг до сега не е предложил дефиниции, които да, да действат като разделни линии между подкатегориите. По-добре повече, отколкото по-малко. Една от моите идеи е съответните компетентни органи, които се занимават с дадена категория а, референтни показатели, да може да кажа, аз бих искал да съм администратор на тази категория и да следи за прилагането на регламента, т.е. целият процес да се ускори. Освен това, съм включила и такива, които се отнасят до индекси на пазарите на дребно, а съвсем а, в широк план и очевидно много ще радвам, ако ми помогнете да го, специфи... да го конкретизирам. А, също така имам индекси, слапове и други е, показатели, а, но ще трябва да видим дали ще работи, като се допитаме до регулативните органи. Освен това, а, в, говоря за показатели, където има относително малко вносители на входящи данни и а, там има а, възможност за по-голям риск за, ползват, за ползвателите. А, също не държа много на изчерпателността на моя списък, но все пак от нещо трябва да се започне. Аз мисля, че трябва да заложим поне понятения апарат, за да се е, изясни какво влиза и какво не влиза в приложното поле. След като се уточнят администраторите, то тогава регламента се отнася за всички съответни референтни показатели. Защо го казвам? Ако вие сте доставчик на, на данни, то тогава имате отговорност. Трудно е да се определи дали минавате определен таван или не, но аз мятам, че трябва да се прилага принципа на съразмерността, по отношение на прилагането на регламента. Там биха помогнали насоки от Европейския орган за ценните книжа и пазарите, за да може да се ориентираме кой ще бъде администратор и компетентен орган. Член 23 за разрешителните, като преминете конкретната а, количествена категория за показател, ако искате ако органа да прилага съразмерността, трябва да го кажете в своята документация, която подавате към администратора и да кажете, ето това е референтния показател и тъй като го изпълних, вече влизам в приложното поле. Т.е. трябва да има един вид изискване от де минимумус, дали а, като по-скоро се описва процедурата и компетентният орган да може да приеме такова едно а, искане или не. Надявам се да се постигне съгласие и в бъдеще, когато научим повече за а, референтните показатели, може да доработим а, базата, ако искаме да уловим още нещо в следващата категория, примерно, а, на а, показатели. Давам си сметка, че е, това е, е нещо, което се, първа се е, разчартава и в много държави членки може да няма още готови процедури, може да нямат е, е, съответни доставчици на информация или е, регулатори, компетентни органи. Затова предлагам първите пет години администраторите да обясняват е, според тях, а, какво е необходимо да демонстрират показателите от трети държави, за да удовлетворят съответните критерии за дадения показател. Разбира се, Възможно е това да стане, като се опрем на някакъв списък, изготвен от Европейския орган за цените а, книжа и пазарите или чрез конкретен а, текст. Първоначално идеите се основават на Международната организация за, на комисиите по ценни книжа, но разбира се, процесът е отворен. Не е лошо да се оспори и това, което се приема като даденост от името на тъй наречените подназорни субекти, които искат да ползват регламента. В следващите 8 месеца, които са необходими в Европейския съюз, за да се подаде искане за разрешително, можем да помислим дали и за трети държави не може да не се приложи такъв критерий. Примерно 30 месеца. Логиката за 30-те месеца е, я взимам от това, което е в скоби 24 месеца за Европейския съюз. Предположих, че 3 месеца трябва за процеса на разрешаване и още 3 месеца, понеже става въпрос за трети държави. За това стигнах до изчислението 30 месеца. Както виждате, по-прозрачно от това не мога да представя а, логиката на моите размишления. За етичния кодекс а, мисля, че не трябва да се разработва за всеки референтен показател, макар че това не е ясно. Струва ми се, че ако се обобщи такъв кодекс за всеки администратор и после има допълнителни точки, които да се прилагат, ако, има, ако те прилагат принципа на съразмерността, например, може да се окаже, че има критерии, които не се прилагат, тъй като дадения показател е твърде малък. Не съм убедена, че е удачно всеки път това да се налага като задължително удоволствие, защото не може винаги да се включи в е, договорните разпоредби да се обвърже с плащания, също така и с задължения спрямо трети държави. По принцип, кодекса трябва да бъде колкото може по-задължителен, но все пак трябва да сме практични. Трябва да коментирам също така, че според мен не е възможно да се превърнат администраторите в надзорен орган по отношение на доставчиците на входни данни, тъй като това е огромен обем от работа. Освен това смятам, че не е работа за тях. Смятам за удачно те да трябва да познават, да знаят кои са доставчиците на входните им данни, а да не приемат данни просто от неизвестни а, източници или които не са проверени и нямат а, съответна репутация. Мисля, че от а, операторите е, трябва да се изисква а, да проверяват това като част от задължението за на анализ за добра грижа и трябва да видя дали има патенти и ако има нарушения да съобщават това. Но мисля, че а, не може да ги задължаваме на по-дълбоко ниво да обикалят и да извършват е, проверки. За анексите. Мисля, че това е област, където трябва да проверим по отблизо дали се спазват изискването на Международната организация на а, комисиите за ценни книжа. А, идеите, които получавам, разговаряйки с, с, заинтересовани страни, ми, со, ме, ме насочват към евентуалните тесни места или проблеми. Е, за критичните а, референтни показатели. Там трябва да се поизяснят нещата. Тези, този прак, ако загубите 30% от доставчиците на а, входящи данни, да се задейства клауста за задължителност. Аз малко имам някои съмнения, защото тия 30% може понякога се твърде много, а понякога твърде малко. Ако взимате данни, примерно от цяла Европа, може да изгубите едно ъгълче от Европа. А, то да има голямо значение. Ако губите същия процент, но равномерно разпрострян на територията на, на а, Европа, може би не е толкова страшно. Така че е, все пак трябва да има някакви общи правомощия, макар че знам, че за мнозина цялата тази идея за задължителността е неприемлива. Чакам и вашите идеи и просто лекичко съм пипнала текста, за да се поизясни какво се включва в дефиницията за критичен референтен показател. По член 15 мисля, че трябва да знаете какво представлява референтния показател преди да направите някакво изявление по въпроса, макар да, е, да не е особено е, голям показател. Но не може да се провери всеки път е, докъде се простира една такава лична преценка. И за това ми се струва, че е необходимо това да се заяви ясно, дали може да се провери или не. И ако може да се провери, тогава да се проверява в 25 член 5% ми се струва, че ще бъде много трудно да се спазва. Затова може да оставим и действието на референтните показатели до изтичането на съответните договори, които са свързани с тях. Разбира се, ако го направим а, да бъде е, а, 20 години, съм сигурна, че ще можем пак да напишем нов нормативен акт, но практично погледнато от не знам как може да мерим тези 5% и хората ще има да се чудят дали ще влязат тези 5% или не, когато сключват някакъв финансов договор. Мисля, че е по-добре да го оставим за определене. Пак трябва да кажа, че много малко се казва какво трябва да се направи в подобен случай и има нужда от технически стандарти в това отношение. Има някои притеснения относно правата на интелектуална собственост. Може би вие знаете, а може би не, но това ми е специализацията преди да стана депутат в Европейския парламент. Не съм направила още нещо, нещо което да е особено внушително. В точката оповестяване на данни уточнявам, че не става въпрос за, за оповестяване на методология и ще изчакам да видя дали има още някакви гаранции, които да се окажат нужни но си давам сметка, че съществуват права на интелектуална собственост в тази сфера и не смятам, че трябва прекомерно да се злоупотребява с тези права и трябва максимално да се стремим да ги защитим. Това е с широката четка една картина на моята идея, както казах, описана в с функцията Track Changes върху предложението на комисията. Мисля, че всичко а, пасва а, като едно цяло и не е необходимо да се опоменават конкретните референтни показатели, в, както е в член 25, защото а той всъщност се третира другаде и за това предлагам да отпадне член 25. Надявам се това да ви прозвуча убедително и сега давам думата на докладчиците в сянка. Благодаря за това много детално въведение и за споделеното. Ние ще работим съвместно, за да постигнем удовлетворителен резултат в сроковете, които очертахте. Има няколко въпроса, които искам да поставя. Първо, ясно е, че последните събития поставиха под въпрос някои от а, референтните показатели, а, защото имаше манипулации на а, Либор, и на други индекси, които доведоха до проблеми. Необходимо е да се подобри репутацията на системата. В доклада на Яско се посочва посочват се сумите, които са отпуснати за различни фирми. Списъкът е дълъг. Нещо общо, което трябва да обмислим. Виждаме, че а, имаше недобре свършена работа от страна на рейтинговите а, агенции. Трябва да се запитаме какво правят а, а, бизнес а, училищата. Аз бях а, наводнен от множество искания за обсъждания, но всички идваха от представители на сектора, по-скоро от държавни агенции. Споменавам това, защото трябва да сме действително предпазливи. Този въпрос може да има сериозно отражение върху хората, които имат ипотечни заеми трябва да сме критично настроени към това, което ни се представя от трети страни. Но не бива да изхвърляме всичко добро с, заедно с лошото. Трябва да направим добра преценка. Предложението на комисията в голяма степен отговаря на изискванията на ИАСКО. Също се говори за разширяване на обхвата, за да се включат по-голям брой референтни показатели. Има гъвкавост при интерпретирането, което създава някои рискове и следва да обмислим този въпрос. По въпроси, свързани с обхвата, предложенията са доста широко формулирани. Те може да не отговарят на основните насоки а, на а, ЕСМА, както и такива, направени на международни форуми, а, да речем от страна на а, ИАСКО. Ние трябва да помислим за изменения в тази връзка. Индексите, които се представят от националните статистически агенции, свързани с индекса на потребителските цени или цените, свързани с покупките. Когато се извършваха консултации по проекто предложението, комисията нямаше намерение да включва националните статистически агенции. Нямаше изключение включено в предложението, което беше посочено за такива статистически агенции. Това са органи, които се наблюдават от Евростат и те трябва да изпълняват строги стандарти, свързани с методологията и стратегията, която прилагат. Затова следва да се преосмисли този въпрос. Като цяло, госпожо председател, аз съм обезпокоена от разпоредбите, свързани е, с е, лицата, които подават сигнали за нередности. Според мен е, това не е добре обмислено. От юни 2003 има документи, които предлагат доста добри решения. Един администратор на референтни показатели трябва да е, има подходяща процедура за защита на лицата, подаващи е, сигнали, за да може да се предприемат своевременни мерки срещу нарушения. Трябва да има също политика на нулева толерантност, включително дисциплинарни мерки при неспазване на вътрешните норми. На трето място един агент, който изчислява референтните показатели, трябва да има механизъм за защита на подаващите сигнали, за да може на раден етап да бъдат установявани нередностите. Има твърдение, че има манипулиране на оценките на цените, представени от агенциите за потребителските цени бяха установени благодарение на подаден сигнал в Обединеното кралство. Това показва важността на тези хора, които допринасят за установяване на грешките. Аз нямам предвид лицата, които злоупотребяват и подават неверни сигнали. Трябва да гледаме сериозно на процеса на установяване на референтни показатели. Относно аудитирането, приветствам предложенията относно аудита. Това е важно референтните показатели да бъдат аудитирани от квалифицирани хора, които да разполагат с нужните специализирани познания. Госпожо председател, това бяха някои общи бележки, които исках да споделя в отговор на казаното от вас. Може да поставя един въпрос, свързан с изискванията, установени за спазване на фудсим при затворени врата. Мога да засегна този въпрос. Искам да запознае колегите с моите безпокойства в това отношение. Но считам, че е важно да работим максимално бързо по въпроса. в Проблемите, които вие очертахте, заедно с вас и докладчиците в сянка могат да бъдат разгледани, както и това, което споделих тук. Благодаря от групата на социалистите и демократите Емли Турнет. Благодаря, благодаря Шарон, благодаря също така за вашата откритост, за това, че така подробно споделяте мислите си. Моето изказване ще представи предварителната позиция на моята група. Ние наблюдавахме скандали миналата година. Знаем, че Имаше скандали с Еурибор, Либор, преди също така имаше скандали, свързани с цените на суровини, така че определено има празнота в законодателството. И смятаме, че наистина предложението на комисията е много необходимо, защото пет години след като започна кризата продължаваме да имаме нужда да изчистим сектора от измами и манипулации, които много често са за сметка на дънокоплатеца и дребните инвеститори. Някои по-конкретни аспекти по санкциите. Ален Макарти вече е извършила доста работа по досието за манипулиране на пазара и ние искаме санкциите да не бъдат по-низки, отколкото в законодателството за злоупотреба с пазарното положение и други манипулации на пазара. Това за нас е принципен момент. Второ, подкрепяме максимално широко приложно поле и за това искам да се познае по-добре с вашето предложение, защото според нас то предлага по-тясно приложено поле, отколкото това е предлагано от комисията, така че трябва да обсъдим този въпрос. Виждаме, че има случаи на манипулация в много сфери, за това е необходимо приложното поле да бъде максимално възможно широко и да обхваща различни продукти, различни пазари. Разбира се, трябва да обмислим размера, да проведем някакви разграничителни линии. Ние разбираме, че е много трудно да се определи точната разграничителна линия. Тук точно референтните показатели са много важни. Има много чисто технически специализирани аспекти в предложението. Очакваме се търпение продължаването на обсъждането на това предложение. И разбира се, много е важно да се осигури надежността на входящите данни но тук има много нерешени въпроси, що се отнася до разкриването на информацията, на данните, на методиката. Сигурна съм, че ще можем да решим този проблем, защото, разбира се, не можем да допуснем манипулиране с данните. За нас е важно да има изисквания за разкриване както на данните, така и методиката на подходящо ниво. Администраторът трябва да има Възможността да се запознава подробно с данните и методиката и компетентните органи, разбира се също. За прозрачността и защитата на потребителите смятаме, че предложението е много подходящо. То се вписва в директивата за пазарите на финансови инструменти. А също така е важно да се разгледа въпроса за загуби в резултат на манипулиране на референтните показатели. Това е важно за пазарите, за инвеститорите. Ще се познаем подробно с предлаганото от вас по надзора и процедурата за разрешаване. Подкрепяме комисията. Имаше много обсъждания, включително и в обществото, за ролята на Европейския орган по ценни книжа и пазари, определено се засилва ролята на този орган в момента. Смятаме, че нещата са като цяло приемливи, но ние смятаме, че трябва да се запази силната роля на този орган, за да има ясен, силен надзор върху различните референтни показатели. Смятаме, че колегията на комисарите, Европейския орган за ценни книжа и пазари, компетентните органи трябва да могат е, и да имат капацитета да следят ситуацията на пазарите и разбира се през следващи седмици и месеци с нетърпение очакваме работата вече по конкретните подробности. Благодаря. Филип си тръгна. Свен, вие ли ще го представите? Ще говорите от негово име, да?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 Извинете за техническите проблеми. Да, вече смятам, че нещата работят. И така, отново. За съжаление, Филип не може да присъства днес. Вие ще получите писмена форма, подробните му бележки но има няколко неща, които искам да кажа от негово име. Благодарности за начина на работа, за това, че не участваме от толкова ранен етап в работата. Това не е нещо, което често се случва. И разбира се, трябва да обхвана различните референтни показатели от Европейската централна банка. Радваме се, че също така се увеличава откритостта от страна на трети страни централните им банки. Това е логична стъпка, която следва да се приветства. Освен това смятаме, че наистина е добра идея да работим с тези пределни стойности или прагови стойности. Това е нещо, което трябва да обмислим и тия 100 милиарда трябва, разбира се, да бъдат разгледани не просто като абсолютна стойност, но и гледна точка на това, кои са обхванати, кои не при тази прагова стойност. Разбира се, това е по-скоро технически въпрос. Обаче не сме доволни от предложението за член 25. Ние разбрахме вашето предложение, така че ви искате да има информация която да се предоставя. Смятаме, че е добре. Има една система, която е общоевропейска система за надзор на пазар. Затова искаме да се заличи текста на член 25. И още нещо, за което говореше госпожа Тюрен – това е въпрос за ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Преди публикуването на предложението имаше документ на комисията, който гласеше, че основните европейски референтни показатели ще бъдат развържени в контекста на Европейския единен пазар. Има изключително важни референтни показатели, които могат да сринат пазара, Европейски орган за ценни книжа и пазари трябва да се занимава с тези референтни показатели. Ние видяхме какво случи с, с Либор. Знаем, че имаше протести в Обединеното кралство, свързани с дейността на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Не искаше Обединеното кралство, европейски орган да се занимава с Либор и затова комисията отстъпи от първоначалното си предложения, но ние в Европейския парламент не може да съгласяваме с подобен натиск. Всеки референт показател, който има влияние върху целия европейски вътрешен пазар, трябва по дефиниция да бъде наблюдаван и да бъде предмет надзор от един европейски орган. И това трябва да бъде принципната позиция на Европейския парламент. Достойно е за съжаление това, че Европейската комисия реши да отстъпва пред отделни членове на Европейския съвет. Европейския парламент не трябва да постъпва така, а трябва да започне три странни преговори с съвета по този въпрос. И виждам, че докладчикът е взел силна позиция по този въпрос. Да, благодаря ви. Сега съед от името на европейските консерватори. Благодаря ви. Още един пример на това, как комисията казва едно нещо и прави друго. Много хубави думи от комисията за това как трябва да се намали бумащината, да има разумна регулация, но когато има реален проблем, например, като проблемът с Либор и другите референтни показатели, виждаме, че стремежът е да се предложат колко се може повече референтни показатели, да се увеличи бюрокрацията. Ние трябва да се съсредоточаваме върху реалните проблеми, а не да изсипваме един куп референтни показатели и да протакваме, протакваме с решаването на реалния проблем. Още веднъж ще повторя. Все още сме решили проблема с банковата криза. Продължават вся, всеки ден или добре, айде, всяка седмица да фалират банки и те се спасяват с парите на данакоплатеца. Този проблем не сме решили, въпреки че той изникна преди 5-6 години. Има ясен проблем с важните референтни показатели и това е ясно на всеки, независимо от политическата му принадлежност. За това трябва да приветстваме дейността на АЙОСКО и насоките на ОСКО, въпреки че в Обединеното кралство виждаме някои опити по друг начин да се подходи към този проблем. Европейската комисия иска да регламентира не само Либор, но и други подобни референтни показатели, но и всички референтни показатели комисията се стреми да предложи едно универсално решение, нещо с което не може да съгласим. И смятам, че трябва да сме много внимателни, защото не става дума само за да мислим само за това, кога банките се оплакват, обаче когато става дума за Евробор, банките много се притесняват, че могат да бъдат обвинени в манипулации. Трябва да помислим за това да има едни условия, които да позволят на всички участници в пазара да работят нормално. И както каза вече един от докладчите Сянка, докладът на госпожа Макарти за регламента за злоупотреби с пазара трябва да бъде нещо по което да се равняваме. Не трябва да допускаме разнобой. Освен това, когато става дума за трети държави, трябва да очакваме, че други страни едва ли ще приемат такова законодателство, което ние приемаме, само защото ние приемаме такова законодателство. Смятам, че Шаран отива в правилната посока своя доклад. Разбира се, има много още въпроси, които трябва да обсъдим. Трябва да обсъдим подробностите на вашето предложение, но смятам, че трябва да средоточим върху тези референтни показатели, които са важни за системата. Трябва да гарантираме това, че не се допускат злоупотреби с пазарите и нека да се съсредоточим върху тези референтни показатели, които наистина са проблем, потенциален или вече е състоял се, а не да мислим за допълнителни показатели и допълнително законодателство. Дам думата на Силви. Благодаря. Добре, е, че водим тази дискусия. Няма да навлизам в подробности. Ти е се спря подробно на доста въпроси. Имам две бележки ние се намесваме в една област, където а, имаше измами, имаше поведение, което доведе до съдебни действия. Не можем да кажем, че има прекалено регламентиране. Имаше отклонения. Трябва да имаме предвид а, това. И гражданите очакват а, твърди мерки. На второ място, по-трудно ще е да се определи приложното поле. Няма да навлизам в технически а, детайли. Има ли такива оператори, които не владеят достатъчно референтните показатели. Въпросът за приложното поле е най-сложният по отношение на този текст трябва да има ясни правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари ЕСМА. Всичко свързано с вътрешния пазар трябва да бъде в правомощията на компетентен орган, отговаря за всички държави членки, без да се а, забравя за националните регулаторни органи, разбира се. Комисията не е предвидила това това, което парламента направи по отношение на кредитните агенции е в този смисъл. Всичко, което правим от 2010 година насам. Благодаря. Има ли други депутати, които искат да се изкажат? Мисля, че Филип Тот даваше знак, че иска да се изкаже от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за резюмето, което направихте като въведение. Вие казахте, че работите с ускорени темпове, за да се постигне споразумение по време на сегашния мандат на парламента. Това е важно за комисията, защото това е приоритет за нас. Бързите действия и като един от, една от юрисдикциите, която иска да въведе максимално скоро принципите на Яско, мисля, че е важно да работим бързо в тази област. С ваше позволение няколко бележки относно това, което беше казано тук. По приложното поле, ние предложихме действително широко приложено поле, което е в съответствие с ЕОСКО, тъй като принципите, прияти от ЕОСКО миналия юли, са също доста широко формулирани. Референтните показатели, които имат еднакви рискове, свързани с манипулирането или свързани с конфликта на интерес или с злоупотреби, трябва да отговарят на същите правила. Това е отправната точка, от която сме се ръководили. Освен това, трябва да има пропорционален подход. Направихме това чрез въвеждането на конкретни изисквания. Имаме също референтни показатели за потребителските цени в съответствие отново с принципите на ЯСКО. Имаме също референтни показатели за използването на данни от определени пазари. Както беше споменато, имаме и разпоредби за критичните референтни показатели, които са от системно значение за Европейския съюз. Предвиждат се колегиуми от надзорници, участие на ЕСМА. Имаме също и разпоредби за мерки от второ ниво, за да може да се създадат такива правила, които конкретно да отговарят на съответните референтни показатели. Относно подаването на сигнали, ние ще вземем предвид направените бележки тъй като този въпрос се разглежда в директивата за злоупотреби на пазара. Там има конкретни разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и се предвижда начин, по който могат да се докладват нарушения, когато има съмнение, че става дума за злоупотреби на, на пазара. Този въпрос беше поставен на нашето внимание от докладчика от Економическия и социален комитет също. Като цяло предложението е добро. Критичните референтни рамки се отнасят до държавите членки, компетентните органи на тези държави членки ще участват в определенето им, също в издаването на разрешителни и налагането на санкции. ЕСМА трябва също да може да осъществява и медиация. Благодаря отново, госпожо председател. Очаквам да продължим да работим по този въпрос съвместно. Председателят. Накратко ще се спра на някои от поставените от колегите въпроси. Гей, да, аз чух това, което каза за лицата, които имат ипотечни заеми, че не те се обръща към нас. Затова аз предлагам един набор от критерии, за да може те да обхванат всички тези аспекти. Когато една референтен показател бъде посочен в търговията на древно, например. Аз зачертах изключението за централните банки. Всъщност не е точно така. Не трябва да гледате само това, което е зачертано и какво ново се е появило в член 5. И... Аз предлагам 5.1, най-отдолу. Посачвам, че ЕСМА може да дава насоки. Това е свързано с пропорционалността. Също се посочват е, и изключените типови институции. Има предвид тук е, централните банки и статистическите институти. Толкова много неща се случват, включително в централните банки. Има най-различни индекси, които се изготвят, поради което е необходимо да имаме възможност е, да ги съпоставяме да видим дали те се контролират по един и същи начин, така както е предвидено на други места. Това още е една, един удар срещу тайните в централните банки. Относно подаването на сигнали, аз мисля, че съм споменала този въпрос това може да се обвържи и с разпоредби в други документи. В директивата за злоупотреба на пазара и в директивата за капиталовите изисквания 4. Не бива да забравяме, че надзорните органи също имат надзорници които ги наблюдават. Ние не искаме да създаваме конфликти с това, което вече е предвидено на казаното от Емили. Онези, които се безпокоят от а, обхвата, аз не се опитвам да а, примахвам неща, защото искам нещата да се улекотят, а защото искам да има пропорционалност, да има практичност доколко така аз разбирам принципите на ИОСКО. Необходимо е да има нужното ниво на оповестяване на информация пред компетентните органи. Що се отнася до ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари, въпросът беше поставен и от а, а, Силва, може би а, да се предвиди по-голяма роля на а, ЕСМА. Делегираните актове на комисията, ако нещо е твърде широко, може да предвиди в повече участие на ЕСМА. Не можем да кажем, че това е като агенциите за кредитен рейтинг с 500 евентуални а, администратори, а ЕСМА има колко? Не става дума за еднократно одобрение на кредитните агенции, предстои още много работа, но нещата са доста широки. Ако искаме да има а, истински надзорен а, орган, така както си мечтаеше парламента в началото на мандата си с а, състав от хиляда души, Добре, но трябва да разчитаме и на националните компетентни органи. Необходимо да има задължителна медиация, когато е наложително, за да се намери решение на проблемите. Така че аз бих предвидила по-широка роля за ЕСМА. И на Филип, да, и Йоско, може да има широки изисквания, но те са пропорционални. Пропорционалността значи, чрез предлагането на нещо допълнително, допълнително като референтни показатели или нещо друго. Няма кой знае колко информация за това, по какъв начин да бъдат формулирани конкретно нещата. За това ние трябва да предвидим нужното ниво на пропорционалност и аз се опитах да поставя началото в това отношение, нещата да останат отворени. Критериите, каквито и да са те, в крайна сметка, ако не действат, ако нещо липсва, трябва да има нужната гъвкавост, да, да се включи допълнително но ако компетентните органи бъдат залети с изисквания, с стотици хиляди референтни показатели, няма да стигнем до никъде. И следва да отчитаме а, тази опасност. Разбира се, никой не може да ни спре от определенето на референтни показатели, след което видим какво става в останалата част на света, какво се прави от ЕСКО, чрез надзорните органи, чрез администраторите. Аз ще ви изпратя копия от това, което съм направила до момента, но не гледайте само зачертаното. Може член 25 и е зачертан, защото по същество това, което се съдържа в него, е обхванато другаде. Защо трябва да се оповестява всичко свързано с тези референтни показатели? Ние трябва да видим кои са хората, които създават тези показатели и да тръгнем от там. Ние регулираме агенциите за кредитен рейтинг, а не какво правят те при извършването на своите оценки. Затова трябва да държим сметка за разделителната линия и по отношение на референтните показатели. Моят доклад се намира в първоначалния си етап, скоро ще бъде предоставен на разположение, ще имаме обмен на мнения, след което на 5 декември ще го обсъдим. На 16 декември е крайния срок за представяне на изменения. Вие ще имате нужната информация предварително. Разглеждането на измененията ще бъде на 20 януари и на 30 януари ще гласуваме в ЕКОН и през март доклада трябва да влезе в пленарна зала. Така че имаме а, график, трябва да работим бързо и ако съветът работи също толкова бързо, по време на гръцкото председателство може да стигнем до споразумение, така че ние сме готови да работим. От нас и от съвета зависи да се свърши работата своевременно. Това беше за днес. Така ли? И така, утре ще продължим с Европейската система за финансов надзор. Благодаря на всички.